Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, извинявайте за закъснението, но трябваше да проведа едно телефонно обаждане. До... Нека да приветстваме сърдечно новия стар комисар, комисар Йоханес Хан. Той отговаря за бюджета и администрацията и съответно <clears throat> ние сме отговаряща комисия но позволете ми да приветствам също така и някои от представителите на Сметната палата. Господин Лазаров, вчера вечер се видяхме с вас, Анеми Туртелбом, добре дошли, Ян Грегор и Ева Линдстрöm. Добре дошли във вашия голям екип днес в нашата комисия. Радвам се, че имаме тази възможност съвместно да обсъждаме бюджета на Европейския съюз и да чуем вашите наблюдения и констатации. Първо думата ще получат представителите на Сметната палата. Господин Лазаро, вие започвате. Thank you, Chair. Madam Chair, honorable members of the European Parliament and CON. Добър ден, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, господин комисар. Най-напред бих искал да приветствам господин Хан с назначението му за комисар и за това, че поема ресора по бюджета и администрацията. Аз и колегите ми ще работим за напред с голям интерес с господин Хан по въпросите на бюджета за, в полза на европейските граждани и ви уверявам, че ние ще представим напълно обективно нашите резултати. Комисарят Хан представлява комисията, тъй като ние ще обсъдим хоризонтални глави от годишния доклад. Аз съм пристигнал тук с госпожа Туртелбом, която отговаря за глава 2, господин Грегор, който ще отговаря по глава 3 и госпожа Линдстром, която отговаря за глава четвърта, приходи качеството си на член на екипа за първа глава по годишния а, доклад, аз а, ще ви представя нашите наблюдения тук в комисията. Имах възможност да ви представя още на 8 октомври на едно заседание и за приключването на сметките и за квалифицираните разходи. Високорисковите разходи представляват, разбира се, сериозен а, проблем. Аз ще се опитам а, сбито да представя а, първа глава, за да оставим повече време за въпроси и отговори. Фрау you. Госпожа Турделвон, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, дами и господа, Искам да ви благодаря за това, че ми предоставяте възможност да представя втора глава от годишния одитен доклад на Сметната палата по втора глава. Става въпрос за управлението на бюджета на Европейския съюз. Този бюджет се управлява акуратно от Европейската комисия и няма рискове за бъдещето пред бюджета. Нашият подход е количествен, а не толкова количествен. Разбира се, ние наблюдаваме различни явления като измами, които са част от нашите анализи. През 2018 година както бюджетните кредити, така и плащанията са напълно оползотворени. Ние не идентифицирахме сериозни рискове, а само от среден характер. Пълно свързан... Първо, първите рискове, които сме установили, са свързани с Европейския социален фонд. Става въпрос за закъснения при прилагането на плащанията. 80% от плащанията а, са изплатени на време Ние също, разбира се, наблюдаваме процента на разходване на средствата, на освояване на средствата. И а, тя, за съжаление, ниско тази освоямост за Харватия и Гърция, докато Финландия, Австрия и други имат най-високата освояемост на средствата по социалния фонд. Бюджетните кредити са другова, друга рискова зона, която ние описваме в глава 2. Разходването на средствата през 2018 възлиза на 221 милиарда. Това е едно увеличение от 2007 година и е, се очаква 340 милиарда да бъдат през 2023 година, което означава, че може да се появят рискове от изплащане на бюджетните кредити при следващата МФР. Затова ние правим по-сериозни анализи по тези въпроси. Ние ще наблюдаваме а, изплащането на а, кредитите по разплащане с първата част на МФР, за Именно защото според нас това е една сериозна заплаха за европейския бюджет. Могат да бъдат увеличени външните фондове, за да се смекчият тези рискове. Както виждате от нашата презентация, актуално ще се увеличи излагането на риск. Пълното излагане на риск възлиза на 92 милиона евро, милиарда евро за 2018 година. Тези гаранционни фондове ще бъдат обединени с общ фонд. Ние препоръчваме комисията да наблюдава тези гаранционни фондове и да подобри основните разпоредби, както и методологията, като разпознае добри практики. И не на последно място, ние установяваме е, различно структуриране на сметките. ЕИБ, Европейската инвестиционна банка, става въпрос за нея, тя има по-различно управление и структура за ползване на европейския бюджет. Както виждате от екрана, Трансакциите са се увеличили от 2007 до 2018 14,7 милиарда евро са заделени за ЕИБ. И тази сума ще се запази за следващата многогодишна годишна рамка, финансова рамка. Става въпрос за 65 допълни, а, милиарда евро допълнителни инвестиции за Европейския социален фонд. Така че ние препоръчваме комисията да предостави необходимата информация на бюджетния орган – което означава да се засили надзора върху ЕИБ, особено по отношение на фондове от европейския бюджет за такива рискови зони. Това се прави с цел защита на европейския бюджет. Thank you very much. Now, Jan Gregor. Thank you very much. Ян Грегор, имате дума. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Съвсем накратко ще ви представя глава трета. Става въпрос за изпълнението на европейските програми. През, разбира се, ние правим едно сравнение с изпълнението на определени програми, като сме започнали, прилагаме този метод от 2010 година. Индивидуалните проекти се разглеждат в секторните глави. През последните години ние се опитваме в глава 3 да разглеждаме хоризонтални и системни въпроси. През 2016 година ние разглеждаме изпълнението на проектите от страна на комисията. Най-добри практики, които сравняваме с международни организации. С 2017 година виждаме, че финансовите, финансовото измерение е най-вече взимане на решения. 2018 година разглеждаме различни показатели, които са 20 22, е, които са е, приложени по 22 избрани програми. И това се взима предвид за новия проект за бюджет за, е, за следващата МФРМ. Нашите резултати публикувахме през май 2018 година. Този документ, разбира се, е много важен, защото може да доведе информация за това как ние оценяваме европейските програми. Как измерваме напредъка? Това е основна информация от трета глава. Нашето одитно становище отбелязваме, че не винаги може добре да се измери напредъка. Защо? Защото много от показателите не са добре подбрани. 60% от показателите според нас са входящи и изходящи показатели, които не обхващат, например, европейските е, разходи, разходите европей... от европейските проекти. 44% от показателите, за съжаление, ние не можем, не смятаме, че те могат да измерват напредъка защото липсва, например, цел, липсва базова линия или липсва методология в хода на времето, когато се ползват тези показатели. Съвсем накратко ще спомена другите два основни елемента от трета глава. Обобщение на нашите препоръки за 2018 година. 184 са препоръките на брой, повечето от тях са напълно приети. 62% са напълно а признати, 14% отчасти е, а, а, а, признати. Какво е заключението от нашите препоръки? С оглед на препоръките ни през 2015 година. Повечето от препоръките ни 2015 година са напълно реализирани. Благодаря ви. Mich sehr herzlich dafür dass der Rechnungshof auch noch so präzise und knapp. Аз много ви благодаря за това, че толкова кратко и стегнато се изказвате. Така нашите членове ще имат възможност за повече въпроси. Госпожа Линстром, имате думата като последна от екипа на Сметната палата. Благодаря ви, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Комисар Хан, ще ви представя четвърта глава. Приходите в бюджета не се, не се гледа като една от най-вълнуващите части в един доклад, но ние смятаме, че трябва да се предоставя повече внимание на тази тема, тъй като те, приходите могат да представляват сериозен риск. Именно за това ние призоваваме към по-добър контрол върху приходите. Аз в, в тази част се спирам на три основни аспекта. Първо, Ние разгледахме 55 различни източника, както и контролните системи в Франция, Испания и Италия като ние разглеждаме, разбира се, годишните отчетни доклади, отчети за 2018 година на Генерална дирекция бюджети на Евростат. Традиционните собствени ресурси от митниците в комисията и в някои държави членки отчасти са ефективни. Какви са контролните системи за собствените ресурси? В Италия, Испания и Франция – ние установихме слабости в управлението на <clears throat> несъбраните задължения, така наречените B-accounts. което означава, че трябва да бъдат направени изменения, поправки в а, отчетните системи на а, тези страни. Ние препоръчваме по-структурирана оценка на риска, анализ на риска на ниво държави членки, незабавна реакция за разследване на необикновени изменения от, в отчетите на държавите членки. На следващото място е много важно да се разгледат нашите отче, одитни отчети като цяло в всички аспекти дали подадената информация в сметките е аку, акуратна. Как се събира информацията от митниците? Има ли пропуски? Има ли измами? Публикувахме различни одитни доклади по приходите, които, които посочваме именно къде са слабостите за събирането на данъци и мита. Националните данъчни власти също имат някои слабости, <clears throat> както и колегата Йон Грегор. Също съвместно наблюдаваме данъчните служби, както и митниците. Тези анализи са важни за премахване на слабостите и за бъдеще. Става въпрос за... Изготвихме вече становище, между прочим аз отговарях за него, за контролните системи върху собствените ресурси. Идеята е системите да бъдат опростени. Разбира се, тук ние наблюдаваме и собствените ресурси, свързани с европейски политики. Още преди време стана ясно, че трябва да се подобри качеството на данните относно а, данъците за рециклиране на а, пластмаса и пластмасови опаковки. Като ние препоръчваме а, включването на система от а, стимули. Други становища са свързани с бъдещето сътрудничество между ОЛАФ и Европейската прокуратура, ЕПО, което разбира се ще започне своята работа през следващите месеци. В нашия специален доклад ние посочваме, че трябва да се подобри ефективността в разследванията на ОЛАФ и в възстановяването на присвоени, неправомерно присвоени суми. Именно там, където особено в случаите на трансгранични измами. Комисията изготви предложения с различни мерки, които ние а, одобряваме, защото според нас те ще подобрят ефективността на тяхната дейност. Благодаря, госпожо Линстром. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател уважаеми членове на Европейския парламент, депутати, членове на настоящата комисия, представители на Сметната палата. През последните години аз имах възможност да представям пред вас и да разговарям с вас редовно и чакам с нетърпение това сътрудничество да продължи. и смятам, че ние можем да продължим заедно работата си, за да сме сигурни, че Европейския бюджет е адекватно подготвен и парите на дънкопаците се разходват по законосъобразен и смислен начин. Това може да бъде постигнато единствено с добро сътрудничество между нашите институции и заедно с Сметната палата. Знам, а, че вие, госпожо председател, и някои от вашите колеги са в една а, уникална позиция, за да направят така, да гарантират, че полуките, извлечени от миналото, да могат да бъдат привнесени и приложени сега. И да има по-нататъчна стойност в нашата работа. Както господин Лазаро и неговите колеги и обясниха, ние също сме благодарни за тяхната отлична работа и сътрудничеството. А, мисля, че една голям а, чудесна изходна точка а, е работата наистина на Сметната палата повече от десетилетия вече. И сега вече имаме много повече концентрация върху разходния процес. И днес в новия си ресор, като комисар на бюджета и администрацията, искам да се концентрирам върху новите предизвикателства и трудности пред нас. Европейски бюджет трябва да подобрява живота на европейските граждани. Ще ви дам няколко примера. Подкрепяме предприятията, за да повишат своята конкурентоспособност, да създадат нови продукти и нови, нова заетост. Подкрепяме високоскоростния широколентов достъп, за да има качествени технологии за информация, информация и комуникация и хората да могат да останат там, където живеят и да не им се налага да се местят в градски агломерации. На следващо място програми за борба с болестите. Борбата с рака ще бъде една от най- важните теми в следващите години в работата на комисията. Това са само няколко примера за това как допринасяме за а, живота на гражданите, но когато се обърнем към гражданите, те не са наясно как политиките на Европейския съюз, как парите от европейския бюджет допринасят за техния живот. Това е едно наше общо предизвикателство и задължение да обясним по-добре ползите на европейски, за европейските граждани и да им помогнем да схванат стоиността на инвестициите на европейско равнище. Също така да правят и да е възможно ние да се адаптираме, ако нещо не работи. Комисията прие една напредничева рамка за измерване на изпълнението и а, с ясни показатели. Можем обаче да се справим още по-добре. Трябва да поставяме ясни цели с смислени показатели. Дали събираме правилните данни, трябва да си зададем въпроса. Дали е достатъчна информацията, представяме ли я по най-полезния начин, използваме ли я, за да подобрим нашата политика искаме да предоставим на вас и на вашите колеги в парламента с една, за една солидна основа за по-нататъчните решения и за освобождаването от отговорност на изминалите бюджети. Тук а, чакам с нетърпение по-нататъчната си работа с Сметната палата в това отношение. Комисията има най-различни партньори, които, да речем, са държавите членки, 75% от европейския бюджет и международни организации. Бенефициерите са от всякъде в Европейския съюз, както и държави извън Европейския съюз. Европейските средства често се разходват далеч от Брюксел. В такава една сложна среда е много важна и еволюираща задача управляващите на място да винаги да постъпват законосъобразно спрямо нашите правила. Комисията със своите партньори продължава да работи за намаляване на риска и когато е необходимо а, взема мерки за да преодолее а, проблемите, ако възникват такива. Ние трябва да се концентрираме върху основните рискове. Има наистина полезни набори от индикатори и показатели в този процес, но това, те са чисто и просто това, което са показатели. Ние искаме да има пълна картина. Наистина се радваме на декларацията за достоверност от а, Сметната палата, която а, видяхме, но наистина трябва да говорим за това как да продължим работата, да стъпим върху този пилотен проект и да обхванем и други части от европейския бюджет. Ангажиран съм с това усилие и съм убеден, че нашите общи усилия ще са плодотворни. Смятам, че трябва да разчитаме на личната информация, ако тя е достатъчно качествена. Нашата цел е да оптимизираме аудита на европейския бюджет и да концентрираме усилията си там, където най- са необходими. Няма да се а, отдръпнем от а, обсъждането на чувствителни въпроси, като например конфликта на интереси. Искам да припомня, че грешката не означава, че са а, пропиляни европейски средства или че става въпрос за а, измама. А, Европейската комисия няма никаква толерантност спрямо а, опитите за измама. С новия регламент и ОЛАФ и стратегията на е, Европейската комисия вървим по убеден в тази посока. Комисията ще продължи на пътя напред. Също искам да подчертая, че а, трябва да има и допълнителни дейности, а, които са свързани с тези усилия, както от ОЛАФ, така и от Европейския, Европейската прокуратура. Преследването на а, нарушителите е важно, за да се а, възстановят средствата. Още няколко думи за организацията в комисията. Трябва да гарантираме, че нашата администрация се справя добре, така че аз говоря за една цифрово трансформирана комисия. Това означава изграждане и а, използване на цифрови решения за по-упростена администрация. Това ще допринесе не само за разходоефективност, но и за по-добро координиране. Постигнали сме известна, в известна степен целите си тук, но също така а, трябва да имаме по-сигурен и последователен начин на действие. Тук отново искам да води комисията с примера си, да споделя а, с държавите членки, за да им помогне да трансформират обществения сектор, за да бъде той готов за цифровата ера – мисля, че кодовата дума тук е оперативна съвместимост и наистина разчитаме на вашата подкрепа, за да можем постепенно да способстваме за всичко това. И така стигам до последния елемент от моето изказване – многодишната финансова рамка. Много пъти сме обсъждали а, тази тема и процедурата за освобождаване от отговорност, която е най-подходяща. Трябва да се вземат определени решения, например – ако искаме да се подготвим добре за бъдещето, то тогава са и нужни ресурси. Ако искаме да се концентрираме върху изпълнението, то тогава ни трябват полезни показатели. Ако имаме по-добро спазване, тогава трябва да се намалят процентите грешка и да има по-опростени правила. Вече взехме предвид добрите съвети и препоръки, получени от Европейската сметна палата, когато подготвяхме е, предложенията. Сега имаме нужда от вашата подкрепа, за да сме сигурни, че следващото поколение програми ще са още по-добри, отколкото тези, които е, функционират сега. Ние сме в ключов момент за в преговорите на многодишната финансова рамка. Финландското председателство е в уникална позиция, за да действа с разумен ход. Декемврийския съвет ще бъде ключов момент за приемането на балансиран модерен бюджет за следващите години. И сега трябва да се вземе решение, колкото може по-скоро, толкова по-добре. Това означава, че ще могат да продължат преговорите с парламента. И тук апелирам за реализъм, балансирани позиции и споделени ценности между институциите, за да може да се предостави на Европейския съюз нужното, което е важно за хиляди студенти, селски стопани и други. Чакам с нетърпение да продължим работата си заедно, за да направим така, че европейския бюджет отговаря на общите ни бю, е, приоритети и също на най-високите стандарти на прозрачност и отчетност. Колеги, това е един път, по който поемаме заедно нов Европейски парламент, нова Европейска комисия, нов в многогодишната финансова рамка МФР. И това е нещо, което ще можем да осъществим заедно по време на мандата си. Да се надяваме, че ще можем да направим правилата по-прости и по-последователни, за да има устойчиво бъдеще за нашите граждане. Благодаря ви за вашето внимание. С радост ще обсъдя с вас въпросите, които бихте повдигнали. Благодаря. Аз също искам да кажа няколко думи. Ще започна с ликите и ще му задам няколко въпроса, тъй като аз съм докладчик по тази тема. Ние винаги се опитваме да <clears throat> предотвратим евентуални рискове и дългове. За следващата МФР Сметната палата казва, че идва криза на плащания. Какви мерки ще предприеме комисията, за да предотврати криза с, за, с плащанията през 2020 година и 2021 година? Освен това, има ли мерки, които смятате, че могат да бъдат приети още сега в рамките на тази МФР, в рамките, например, на правило N плюс 3 или в рамките на друго правило, така че да не се окажем в една ситуация, където да имаме неплатени сметки, където програмите да започнат много късно. Когато имаме N плюс 3 правилото, имаме и много късно завръщане, завършване на старите програми. Тоест, имаме една структура, която се препокрива, която препокрива старите и новите програми. И това е всъщност една още по-лоша ситуация, отколкото беше ситуацията преди няколко години. Бих искала осветляване на този проблем. На следващо място. На фона на проблемите в бюджета искам да засегне въпросите за собствените ресурси. Има огромни загуби от измами с ДДС. А, ние приключихме преговорите с 2020 година бюджета. Олаф ни казва, че загубите от ДДС, измамите от загубите, т.е. загубите от измами са около 15 милиона на година. Това е ужасяващо. А, могат. Може регистъра на тези загуби да нарасне до милиарди. Тоест, какви са концепциите за бъдеще? А, как може държавите членки да бъдат накарани да си сътрудничат трансгранично? Как може да обхванем области, които са проблематични, като например електронната търговия. Това е една огромна тема ДДС измамите. Трябва много интензивно да се занимаем с нея. Имаше специален доклад на Сметната палата за митата. Там бяха осветлени слабостите на митническата ни система, разкриването на измамите, раз, различните стратегии, които водят до измами, съзнателно, например, съзнателно недооценяване или подценяване на стойностите на внасяните или изнасяните стоки. Интересуваме как потенциално може да се справим с този проблем. Това са проблеми от години. Искаме да укрепим митническите служби, искаме да укрепим сътрудничеството между тях, но какво ще може да се направи? На четвърто място. Аз просто ще нахвърлям въпросите, така че да може и колегите да зададат своите въпроси. Сега, за ДДС. Комисията формулира много обтекаемо своите правила, т.е комисията казва, че всички държави членки могат да бъдат засегнати от ДДС измами. Да, да, аз също го знаех това, но какво имате предвид по-конкретно? Сега, на следващо място, една по-малка тема. В политико четох, че комисията предлага по- по-малко пари да разходва за, е, т.е. да я разходва повече средства, повече с около 15% повече средства за полети и командировки. Това грешка ли е? Какво е? И защо се налага това увеличение? Моля ви за отговор. Ако не можете в момента да ми отговорите, отговорете ми, моля, писменно в последствие. На следващо място сближаването и селското стопанство – В новия доклад, одитен доклад за Чехия, имаше въпроси за заграбване на земя, за злоупотреби със средства в селското стопанство. Тези имаше проблем и с олигархичните структури, които се облагодетелстват от европейските фондове. А това не е целта на европейските фондове. Не мога да задам всичките въпроси в момента. Много обаче се интересувам да ми отговорите точно на този въпрос, защото и е, Financial Times говори за тези проблеми. Всъщност, този доклад официално не е публикуван, но той е наличен в интернет. И проблем е всъщност за нас тази ситуация. Всеки има достъп до този доклад. Ние обаче официално го нямаме и не сме се запознали с него. А след като е в интернет доклада, трябва да зададем въпросите на комисаря. Зная, че не може изцяло да е, анализираме проблема в момента, но въпросът ми е какво е вашето становище? Това не са всъщност отделни случаи. Това е нещо системно и това подкопава доверието на, на гражданите в нашата система, в нашия бюджет. Не би трябвало да създаваме такова впечатление. Трябва да положим повече усилия за това. Фактите обаче просто са красноречиви. Не мога да навляза в подробности в момента. В последствие, може би, обаче ще, ще може да го сторим. Ich habe mir erstmal. Okay, Ähm, das haben so Berichterstatter an sich. <laughs> така е, когато имате пред себе си докладчика, трябва да отговаряте сега на първия въпрос – неплатените сметки, закъсненията. А когато започнах да се готвя за своя брифинг, също много бях изненадан от тези цифри. Говорих с колегите, с сътрудниците си – и беше трудно да разбера в диахронен аспект как се развиват нещата. Наистина цифрите се увеличават. Но няма нужда от опасение, че може да имаме проблем с ликвидността. Попитахте ме какво може да се направи за да се предотвратят определени проблеми? Какви са пулките от сегашната МФР? Какви са пулките за бъдещето? Нещо много важно казахте. N плюс 3 правилото. През последните, при последните преговори за бюджета темата беше Брексит и трябваше да преминем от правилото N плюс 2 към N плюс 3. Тоест, ще има повече време за приложение на проектите. Това доведе до следното. Тези страни, които имат проблеми при приложението на проблемите, ще... На, извинявайте, при, при, при при провеждане на проектите ще се успокоят и ще си кажат, ами аз имам още една година, така че мога да се забавя още повече. На следващо място. Приключването на МФР е важно, защото тогава, когато приключим, може да започнем с новата програма, с новата МФР. Спомням си последният път приключихме на 13 декември 2013 година. И чак някъде в началото на 2014 година започнахме с новите програми. И минава известно време. Тоест, тук наистина има препрограмирано забавяне. Но нещата могат да се видят и от положителна перспектива. Ние въведохме възможността държавите членки да предприемат стратегии в определени области, като основното, като идеята е да могат да бъдат отпуснати по-рано средствата. Спомням си, че при някои страни Имаше регионални проекти, които бяха просто глупави. Проекти като, например, регионални летища. Нямаше нужда от тях. Затова ние из, изискахме стратегии от държавите членки. Например, в рамките на транспорта. Искахме да видим как могат да се обвържат видовете транспорт един с друг. И това при някои страни е, трая дълго време, но това беше необходимо, защото искахме да осигурим бъдещите инвестиции. Те трябваше да бъдат логични и трябваше да бъдат разумни. Някои страни доста се забавиха, тези страни получиха и по-късно средствата. Но в такъв смисъл това беше добра инвестиция, защото можахме да стъпим на нея и мисля това е добра полка и за бъдеще. Така че Подкрепете ни, моля, в нашите усилия да предотвратим правилото N плюс 3. Нека се постараем да получим по-бързо новата финансова рамка, така може по-бързо да започнем с прилагането на проектите за собствените ресурси и да се измамите. Що се отнася до митата и митническите служби? Тук направихме голям, имаме голям напредък, имахме голям проблем с Обединеното кралство. След анализи и след задействане на ОЛАФ и на други служби на комисиите, установихме, че имаме щети от 2,8 милиарда. Сега те трябва да възстановят тези суми Работихме с британските митнически служби и мисля, че може да се каже, че е, нещата доста се подобриха. Същото се отнася и за други области, например областта за митата. Смятаме, че загубите от, от е, мит, мита са на година 2 милиарда. А, моят въпрос, казва председателката, беше за ДДС. Да, имаше такива истории с измами. Да, да, наистина митата са нещо друго, но и те влизат в крайна сметка в собствените ресурси. Това е вътрешен проблем за Европейския съюз. Имахме различни подходи за решаване на проблема. Говорихме с представители на малките и средни предприятия преди няколко дена само. И те казаха, че ето, например, един предприемач, който прави доставка от Бавария за Гърция, той трябва да подсигури митата да бъдат платени в Гърция. Това не е добро състояние на нещата. Трябва да направим по-добри предложения. Сега, що се отнася до увеличението на разходите за пътуване с самолети. Не мога да потвърдя тези цифри. Това, което направихме, беше един рамков договор, който направихме, който правим винаги. Това не значи, че, тази, че този договор ще бъде изпълнен, че тези цифри наистина ще бъдат постигнати, но трябва да ги заложим – в случай, че трябва да наймем едно въздушно такси, тогава трябва да имаме партньор, от, ког... от когото да наймем това въздушно такси. И за това правим такива договори с съответните фирми и цифри. Но, ние имаме много ясна оценка за това, кое е по-изгодно, дали да имаме чартер или не. И има прозрачност при вземането на тези решения. Сега, на следващо място, за случаите в Чехия и върховенството на закона, да, нещата станаха достояние на обществеността. Моля ви за разбиране. Сигурно ще говорим по темата, но трябва да кажа, за нас тази процедура за Акоферт не е още приключила. И тъй като процедурата на разследване не е приключена, не мога да взема отношение по същество и по съдържанието. Става дума тук за нещо, което е свързано с върховенството на закона, с правилата за съответствие и спазване и ние, като европейска институция, искаме тези правила да се спазват. В такъв случай трябва и ние да спазваме правилата. Това означава, че аз в момента не мога да взема отношение, защото това противоречи на правилата. Какво направихме за момента? Ние като комисия е, изготвихме доклад. И този доклад бе предаден на чешката страна с възможността чешката страна да се изкаже по този доклад. Надявам се това да се случи. Този процес обаче не е приключен. Той ще, се, ще приключи, когато получим становището на чешката страна и на базата на него направим изслушване. Тогава комисията може да излезе с заключителен доклад с заключения. Това може би ще се случи по средата на следващата година. Тогава, от наша гледна точка, може целият случай да бъде дискутиран в обществеността. Много съжалявам. Нещата обаче не са много смешни. След като нещата са изтекли в пресата, аз се питам – защо имаме поверителност? Е, аз не виждам нищо смешно тук. Не мога да се присъединя към вашия смях. Аз обаче се придържам към правилата. Аз трябва да се придържам към правилата и няма да отстъпя нито на йота от тях. Сега с заграбването на земя Установихме, че в Словакия видяхме, че кадастърът не действа ефективно. Там трябва да се подобрят нещата. Мога от гръцкия си опит да кажа, че това не може да се случи за една година само. Но когато знаем какъв е проблемът, може да помислим и за решение. So, darf ich nur eine, eine Bemerkung machen? Позволете ми, уважаеми господин комисар, един коментар да направя. Вие забелязахте, че като казахте нещо, а, така, породихте реакция в колегите, да. А, разбира се, когато, а, когато вие изготвяте междинен доклад, заключителен доклад, а, то е ясно, разбира се, че трябва да се засилят а, контролните а, мерки. Сега, когато един доклад е вече в интернет, то никой не може да се изкаже, защото нито, нито вие, нито, нито ние. Ние всички можем да прочетем тази статия, този доклад. Обаче комисария, пък от друга страна е свързани ръце и нищо не трябва да, да казват. Така че ние, ние разбираме, ситуацията е неприятна за двете страни. Явно е, че трябва да разгледаме какви са правилата и всъщност да ги преразгледаме, дали трябва да ги променим. Може би това ще е наложително и между впрочем вчера среща на координаторите реши да се обърне към правната служба, доколко тази процедура действително е валидна, актуална, така че и аз като председателка на комисията, разбира се, ще дам думата. А сега докладчиците в сянка а, извинете, госпожо председател, обаче е много важно. Позволете ми сега. Час, един час вече преминам, за да изчакаме докладчиците в сянка да си зададат въпросите. Ние всички сме, имаме много натоварена програма. Ако може, всъщност, да се ограничи времето. Ние имаме толкова много въпроси. Ние искаме също да се изкажем. Моля ви. Ами колкото по... Председателката, колкото по-дълго говориш, отнемаш от времето. Моля ви, трябва да се спазва графика. Всички да получат възможност да се изкажат. Вече мина един час и не сме задали нито един въпрос. Моля ви се. Председателката, трябва да бъдем учтиви. Трябваше да дадем поне 20 минути на Сметната палата, поне да дадем 10 минути на комисаря. Тази, това е просто въпрос на уважение. Моля ви, нека да овладеем емоциите си. Госпожа Пенкова, имате думата като докладчик в сянка. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на членовете на Сметната палата, които представяха своите доклади. Благодаря на комисаря Хан за това, че е тук, за това, че а, отговаря на нашите въпроси сега и за това, което а, ни е отговори в писмен вид. Ще бъда съвсем кратка всъщност. Един въпрос за пояснение. Един, в един от допълнителните въпроси, които сте ни изпратили. Знам, че обсъждаме и следващия програмен период, но моят въпрос е за настоящия и по-конкретно въпроса за подбор и степента на освояване в основните фондове в настоящата МФР. Отговорът от ваша страна обхваща единствено и само а, кохезионните фондовете по кохезионната политика. Може ли да получим информация за освояемостта на всички фондове, обхванати от многодишната финансова рамка? Мисля, че това е много важно. Разбирам, че вие а, няма как да предоставите тази информация сега, но ако тази е, информация не е налична някъде е, с обществен достъп, бихме се радвали да получим в писмен вид. Колегата Оливия Шастела има думата. Благодаря, госпожо председател. Има много напрежение във вашата комисия, госпожо председател, тази сутрин, като че ли. Искам господин комисар, да се върна на няколко елемента от вашия писмен отговор към комисията. На първо място ще се ем, присъединя към това, което говореше председателката за измамите с ДДС, които наистина са огромен обем и е, наистина не може да се говори за так, такива обеми измама. Това е много разочароващо, много неприятно и освен степента на измама с ДДС, искам да знам как Европейския а, съюз предоставя или води с някакви указания или нещо подобно с държавата, в държавите членки по отношение на измамата с ДДС, най-вече в електронната търговия. 5 милиарда за 5 милиарда се говори до момента и е, се очаква да, се, да нарасне този обем. Измамата с ДДС нещо, с което трябва наистина да се заемем. Това са първите думи в подкрепа на вече засегнатото от е, госпожа председателката за измамата с ДДС. Е, с ДДС 2018 беше направено предложение за нова МФР 2021-2027 на основата на какви данни от предишните рамки се прави това предложение и защо не може да има по-кратък период на а, тази финансова рамка, за да може да съвпадне с мандатите на комисията или на парламента, например. На следващо място. Степента на грешка, процента грешка и методологията за нея. Искам да узная дали пред виждате нови мерки за хармонизиране на практиката в това отношение, нови мерки, нови методологии, унифицирани методологии, така че всяка институция да използва същия метод за изчисляване на процента грешка, за да може да се а, за оцени по един начин, който е малко по-добър от днешния. И накрая, какви са мерките, които предвиждате а, за събиране на данни, най-вече с държавите членки и това, което се предоставя на комисията. И накрая трябва да споменем и вашият отговор на въпроси 34 и 35, в които вие настоявате, че комисията подчертава своите връзки за подготовката на следващия цикъл, програмирането и финансовите програми, комисията може ли да посочи как ще интегрира по-добре различните аспекти на изпълняемостта за стратегическото изпълнение, програмирането и какво има предвид, а, което да бъде различно в тази област на, в сравнение с предишния цикъл. Благодаря. Вио фон Крамон има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Вие бяхте, вие отговаряхте предишния си мандат за регионите. И в тази връзка искам да подчертая, че с оглед на огромния скептицизъм, който от дълго време цари по отношение на всички а, разходи по структурните и кохесионните фондове, то ние естествено, че сме заинтересувани когато се появи подобен случай, както в Чехия, то вие, комисията, да бъде е, е, да насрочи разследване. Олаф да направи разследване и да го приключи най-сетне, за да можем ние тук в нашата комисия по бюджетен контрол своевременно да бъдем информирани за такива случаи. И защото, както видяхме нали, а, а, вчера, всички наши опасения се реализираха. Вие посочвате в... Е, вие казахте, че сте изпратили доклад до чешкото правителство. и това потвърждава нашите притеснения. Сега ние трябва да чакаме да мине половин година, те да разгледат този доклад, вече да са приключили преговорите за МФР. Това обаче е, не се разминава. Каква е нашата роля? Нашата роля е друга. Както каза госпожа председателката, да, аз съм съгласна, това са наши пари. Когато с нашите пари, без значение в коя страна, насърчаваме олигарски структури, то ние сме изправени пред огромен проблем. Господин Бабиш притежава не само третия най-голям концерн в, в Чехия, той притежава най-много недвижими собствености, не само в Чехия, но дори в, по отношение на Германия и по отношение на други страни. И ние разполагаме ли с достатъчно инструменти да се намесим? Очевидно има злоупотреба с европейски средства. Значи време е това да се дискутира пленарна зала, тук, навсякъде. Затова е важно ние да получаваме вашите доклади. Ако трябва да се променят правилата на играта, добре, ще ги променим. Много е важно това. Първо. Това беше първо. Второ. Вашите отговори на въпросите, които ви изпратихме по случая Бабиш, както и е, други случаи на злоупотреба, трябва да ги получаваме доста е, бързо. Както казаха и колегите, ние понякога се борим за малки суми в, в, в бюджета, но знаем, че в Словакия, в Унгария и на други места се правят злоупотреби и то с широка ръка. А всъщност разследването и обсъждането тече много бавно. Това не ни удовлетворява. Така че трябва а, по някакъв начин да се стигне до последствия за чешката политика и това е в наш интерес, в интерес на всички ни, а, своевременно да провеждаме тези дискусии. Така че доку, а, документа, доклада, изготвен от комисията, трябва да е, е, е на лице. Въпросът е какво прави чешкото правителство а, а, с а, подобен случай. Ние видяхме 300 хиляди и повече излязоха на улицата в, в Прага. Това е огромен брой е, хора, протестиращи. Обаче докладите на комисията трябва да бъдат разгледани. Моля ви се, публикувайте всичко. Ние трябва да ги обсъждаме. Във всяка, е, във вашата институция трябва да направите всичко възможно да не се допускат в бъдеще подобни случаи. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че виждате с всички тези изказвания. Те отразяват климата тук в нашата комисия. Естествено, че ние ще преразгледаме правилата, на които сме подопечни. И ще попитаме, разбира се, защо ние нямаме право да се запознаем с вашия заключителен доклад. И се надявам съвместно с вас да обсъдим правилата. Господин Гус, да, благодаря, госпожо председател. Времето наистина напредна и ще задам само един въпрос. По тема, която вие засегнахте, господин а, комисар, а именно оперативната съвместимост. Това е важна тема, важна за вас, така и за, както и за нас. т.е. оперативната съвместимост може да работи на практика само когато навсякъде се прилагат еднакви и то опростени правила. Така че въпросът ми е следният. Вие сте тези, които всъщност изготвяте повечето правила. Комисията е тази, която задава тона за правилата. Тоест, вие сте тези, които може да упростите правилата. Ние сме готови, разбира се, да се, е, да е, се придържаме и да спазваме правилата, които да са упростени. Това ще облегчи работата ни. Това е и препоръка на правната, е, на сметната палата. Както каза и госпожа Линдстрам, много са сложни финансовите потоци. И така че и към тях трябва да се прилагат упростени правила. Затова наистина ви молим да упростите правилата именно за да постигнем в крайна сметка оперативната съвместимост. Председателката. Господин комисар, имате думата за отговора, след това ще имаме, зададем още четири въпроса. По първия въпрос. Действително можем да предоставим тези цифри, които искате за освояването в различните програми. Това е. Сега, отново ще се върна на проблематиката за МФР. Естествено, че трябва, може би, да посветим отделно заседание на тази тема. Аз имам колеги, които работят обстойно по тези въпроси. Електронната търговия, както и оперативната съвместимост, разбира се. Но каква е нашата обща цел? Ние работим съвместно с държавите членки да имаме автоматичен обмен на данни, който да спазва общи стандарти. Има доста държави членки, които а, така имат съпротива, оказват се още съпротива спрямо това, представяйки най-различни аргументи. Няма сега да се спирам на тях. Така че бих а, желала Европейския парламент да ни подкрепи в тази насока, а именно да може държавите членки да направят нещо по въпроса за автоматичния обмен на данни. И сега на въпроса на господин Гус. За следващата МФР сме предвидели, предложили 80 упростявания на а, уредбата, на нормативната база. И се надяваме това да доведе до намаляване на коефициента на грешката. Както казах в встъпителните си думи, това ще зависи от хода на преговорите между вас и съвета. Миналия път Проведохме 73 политически триалога и това не доведе обаче в никакъв случай до упростяване на правилата. Освен това, да не забравяме и а, държавите членки, които си налагат собствени правила, което води до свръхрегулиране. Да не забравяме, че крайните бенефициери са малки МСП, НПО и така нататък. И те страдат от тези осложнени правила. Така че ние сме тези, които сме на първо място заинтересовани от опростени правила, които да бъдат разбрани и следвани от всички. Това ще, освои, това ще доведе и до по-голяма освояемост на фондовете и ще подобри оперативната съвместимост. Въпросът за коефициента на грешката и проблема с различните методологии. Многократно сме обсъждали а, този въпрос. Сега нямаме времето напред, да виждаме, че е, явно всички използват различни методологии. Ние от страна на комисията правим проверка на всички транзакции. Държавите членки също би трябвало да проверяват всички транзакции. Като прилагат обаче различни методологии, което води до различен коефициент на грешка. Последно към изказването на зелените и е, твоето изказване, Моника – мисля, че това, което казах за нашия доклад, заключителен доклад, малко а, внесе объркване. Ние в комисията сме изготвили междинен доклад, с който молим ответната страна да изготви становище. И това становище ние ще обсъждаме. Това е обичайната процедура – и в заключение ние ще изготвим заключителния доклад. Въпросът е как вие интерпретира, как тълкувате вие тази процедура. Това са нашите правила. Ако вие ги промените, аз нямам нищо против. Но моля ви, не ме опреквайте, че аз пасам правилата. Ако промените правилата, нямам нищо против. Аз и моят екип няма да публикуваме този доклад. Има толкова много а, страни, които участват тук, така че трябва да спазвам правилата. Разбирам вашето неудовлетворение. Разбирам вашето желание да проведете политически дебат, дори в пленарна зала. Но моля ви, проведете разбиране, че ние имаме правила, аз съм подопечен на тези правила и трябва да ги спазвам. Не, мог, не може да ме опреквате, че не ги спазвам. Колегата Цедовски има думата, след това колегата Крецо. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Напълно съм съгласен, че трябва всички да спазваме правилата. Но нека да не забравяме случая, в който а, има страни, които не спазват тези правила. Години наред съм бил предприемач. Ползвал съм европейско финансиране. Участвах в един европейски проект един единствен път и това беше грешка. Никога няма да повторя тази грешка. Имаше толкова много проверки, такъв контрол. Трябваше да доказвам много неща. След три години отново ми направиха проверка, въпреки че след всичко беше приключено. Трябваше отново да представяме доказателства и прочие. Аз бях малък предприемач. Е, годишният ми оборот беше 10 милиона. Просто нищо в сравнение с други случаи. Трябваше да доказвам какво ли не. Трябваше дори да докажа, че жена ми не е, била, не е роднина с а, а, органа, който или тези, които са участвали в журито за отпускане на финансирането. Господин комисар, мисля, че бъркате по един въпрос. Дали това е заключителен доклад или не? Аз вече разговарях с 10 представителя от комисията, които казват, че доклада е изпратен на Чешка република е заключителен доклад, с което установяваме конфликт на интереси. Не е ясно обаче какви ще бъдат рестрикциите, ограниченията. Факт е, че съществува конфликт на интереси, който не се обсъжда. И това поражда въпроси. Бихте ли ни казали какъв е графика на Европейската комисия? Би трябвало да знаем. Какъв е графика? Какви са последващите стъпки по този случай? Аз многократно съм разглеждал случаи на злоупотреби с европейски фондове. Срещал съм се с, с земеделски стопани, които са фалирали, защото е трябвало да изплащат обратно европейско финансиране. И за това може ли да кажете, има ли възможност държава членка да се защитава срещу решения на комисията, как за в бъдеще ще се третират конфликти на интереси. Ако аз съм милиардер и имам бизнес с европейско финансиране, то аз мога много лесно да си припиша фирмата, да си прихвърля фирмата на някой друг. И по този начин пак ще си получавам европейското финансиране. затова въпросът ми е, как комисията ще се справи с тази ситуация и да не допуска други такива? Важен въпрос, който трябва да знаем отговора. Още един въпрос имам. Като видя какво е отношението на много държави членки към одитите, виждам, че има доста сериозни рискове в самата система за злоупотреба с пари и корупция. Това не въжи тук само за случая Андрей Бабиш. Тук можем да говорим за Италия, Испания и много други държави членки. По какъв начин можем да определим една такава система, която да гарантира добро освояване и управляване на европейските средства? Господин Крецо. Благодаря, госпожо председател. Искам да се обърна към Сметната палата, господин Делазаро, за усилената работа. Също така, комисаря Хан в новата си роля е сред нас. Желая му успех а и късмет. Обеден съм, че ще може да се справи с всички предизвикателства, които стоят пред него. На първо малко място по новата МФР. Чух това, което казахте за декември 2013 и 13. Ясно е, че няма как да е периода 2014-2020 заради късния проект предаден от а, екипа на Барозо към парламента. Сега, не само защото бях комисар и сте бил комисар по време на е, е, мандата на Юнкер, виждаме каква е реалността. Сега говорим за 21-27 и за май месец, но как да деблокираме това, което се случва в съвета? в комисията Реги говорихме, че е необходимо да има по-добри взаимоотношения с съвета, но трябва да има и готовност от съвета. Защото двама са нужни, за да се танцуват танго. Мефере не върви напред и ще бъде почти невъзможно да започне прилагането на новия програмен период на 1 януари 2021, което означава, че са в опасност повече от а, стотици проекти. Много е важно за нас, за комисията, да изиграем своята роля, за да се а, разблокира ситуацията и да има напредък колкото може по-скоро. Три триалога само сме провели. Казахме го и миналия път. Миналия път отне 173 заседания, тристранни срещи. На следващо място искам да подчертая отговорността на държавите членки. Мисля, че ние в Европейския парламент избягваме да говорим по това. Във всички доклади 90% от грешките, и измамите можеха да бъдат идентифицирани, ако проверките се извършат на първо равнище. Това е проблем. Същото се отнася и до упростяването. Комисаря Хан каза много добре, че комисията е предложила радикални упростявания и съм убедена, че Европейския парламент ще го подкрепи, но много държави членки осложняват правилата. И на последно място последиците от оттеглянето на а, Обединеното кралство от, а, а, от а, Съюза. Изабел Гарсия Муняс има а, думата. Благодаря, госпожо председател. Аз исках да говоря за случая АМГ и съм загрижена, че решението на съда не е приложено, въпреки че има становище и на парламента по тази тема. А за освобождаването от отговорност за 2018 година ще припомня, че комисията има и ясни инструкции от е, Европейския съд за това какво трябва да направи. Решението е съвсем ясно. Използва се доклада на Олаф като основа за а, решението и се говори за грешка между международното законодателство и европейския регламент. Комисията не може да оправдае липсата на съответствие с това решение. Призовавам комисията да спази решението на съда по отношение на IMG. Комисията трябва да поиска а, от IMG да демонстрира своето а, международно а, своя ангажимент. И, уважаеми гос, господин комисар, искам да ви призова да разгледате доклада на парламента от 26 май 2018 година и по-конкретно точки 183 до 187. Защо комисията не спазва съда, решението на съда? Защо комисията отказва да седне заедно с другите страни на масата, да се намери а, решение, което да избегне разпада на една една малка организация с 200 работещи в нея. Тя работи изключително ефективно с комисията от години. Какви са реалните причини за тази промяна, за тази радикална промяна в отношението на комисията от последните няколко години? Ще представя още един въпрос от мое име тъй като колегата не го виждам, който искаше да говори. Сега за Чехия, за процедурата. Виждам, че това е крайният доклад. Комисията беше в контакт с Чехия месеци наред, т.е. имаше много становища, контакти. И разбирам, че трябва да се придържаме към правилата, обаче трябва да има възможност за нашата комисия в, при закрити врата да говорим за нещата, за да знаем какво се е случило. И това би трябвало да го направим преди МФР е да бъде решено. Преди да имаме решението за кохезионния фонд и за е, селскостопанските фондове, а не след 6 месеца. За това молбата ми е да направим едно закрито заседание, на което да имаме възможност да говорим за ситуацията в Чехия, да поставим въпроси за кохезионната политика, и за селското стопанство. Колегата има думата. Да, извинявайте, че излязах за малко. Интересуваме как се развива тази ситуация. Искам да попитам, да задам въпрос за този доклад, одитния доклад. Този доклад потвърждава конфликта на интереси на господин Бабиш. Това означава, че Чешката република трябва да възстанови щетите, които е нанесъл господин Бабиш. Но Бабиш продължава да е в конфликт на интереси. Той е член на съвета. Той може да, на... да наложи вето във връзка с финансите на Европейския съюз и да извлече облаки за себе си и бизнеса си. Така че това застрашава финансовите интереси на Европейския съюз. Може, да зубадат, може обаче да бъдат нанесени и по-големи щети. Не искам Чехия да е отговорна за тези действия и да трябва щетите да бъдат платени от чешките граждани. Какво може да се направи тук? Защото става дума за големи суми. Трябва до втората половина на следващата година да чакаме. Тогава нещата ще са минали. Не може да чакаме толкова дълго. Според договорите, комисията трябва да действа сега и да намали щетите. Съвсем накратко. Още един въпрос от Катерина Камиче. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на комисаря и най-добри пожелания за предстоящата му работа. Също благодарности и към представителите на Сметната палата. Наистина говориха колегите за най-различни измами и в най-различни области, с Сметната палата също го спомена. Вие говорихте за участието на ОЛАФ в процеса и Европейската прокуратура. Мисля, че всички се надяваме да се осветлят малко повече процесите, за да може и да се разполага с достатъчно средства, за да се справим в бъдеще. Но що се отнася до участието на Олаф и евентуалното участие на прокуратура, тогава трябва наистина да има ясно а, идентифициране на измама или злоупотреба. И както каза председателката, трябва да сме готови за този момент, трябва да е проактивна комисията. Искам да чуя точно какво смята да направите, за да имат повече превантивни действия срещу измамите и нередностите. Да, може би може да приключим дискусията с предложението да говорим при закрити врата. Това предлагат и моите колеги. Да, добре. Моята молба обаче е да имаме наистина един поверителен разговор, а не както миналият път да имаме една конференция по Брексит, както това се случи миналия път. Моята молба е наистина при закрити врата, което да означава, че това ще е вътрешна дискусия, ще има подадена информация, но тя трябва да е поверителна. Това трябва да е за вас ориентиращ разговор – и няма да има в последствие пресконференция. Разбирам, че това е политически дебат, дебата. Естествено, решенията на съда ще бъде уважено, но в това решение не става дума дали става ясно, дали е, не става дума в това решение за статуса международна организация, да или не. За това за нашите действия в последствие е много важно. Ние написахме писмо, зададохме си въпроса. Има различни начини да внесем яснота. По същество съдът не се изказа ясно. Тук също обаче трябва да спазим действащите правила. Ако се променят, добре, но докато те въжат, трябва да бъдат спазвани. Сега за грешките. Ще повторя, много грешки могат да бъдат намалени, ако има упростяване на правилата – в рамките на кохезионните програми има стотици хиляди бенефициери. Това са малки предприятия. Те не разполагат с експерти, които да управляват европейските фондове. И когато сложността е много голяма, то ясно е, че нещата могат да бъдат разбрани погрешно. Това искам да го подчертая. До над 99% от а, грешките са грешки, а не са измами. Тоест, това са тълкователни грешки много, чести, че, много често, а, грешки за това какво се възприема за допустимо и не. Сега за единия одит, този подход и принцип. Важно е да имаме ясни правила, прости правила, на които да разчитаме. Така че единият одит да излезе с заключение, а не да има от там нататък противоречия и неразбирателства. Благодаря обаче за дискусията днес, благодаря и за сътрудничеството. Моята молба е, че Моята молба е по определени теми в течение на годината да обменяме повече информация. Председателката. Нещата са наистина сложни. Става дума за големи пари и големи измами. Хубаво е, че ще може да, да говорим за Чехия при закрити врата – когато погледнат колегите доклада и евентуалните последствия, може да помислят за определени структури, които да бъдат променени. Колегата Крецо говори за такива евентуални промени. Вероятно трябва да се направи одит на националните аудитори, за да се види дали тези аудитори изпълняват своята задача на национално равнище както трябва. В такъв смисъл имаме много работа, господин комисар която трябва да свършим. Благодаря ви, благодаря за присъствието на членовете на Сметната палата. Ще обсъждаме и по-нататък материята. Ние във всички случаи сме настроени за конструктивно сътрудничество. Благодаря ви за за добрата нагласа, за доброто сътрудничество. А сега преминаваме към 12-та точка. Цветелина Пенкова е нашата докладчица. Това е специалният доклад за информационната система за граничен контрол. Една минутка почивка и ще продължим. Е, Äh, Искам да ви помоля, колеги, да дадем възможност на Бетина Яковсен да представи специалния доклад, тъй като нашата докладчица е под времеви натиск gentlemen. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви за тази възможност да ви представя специалния доклад за информационните системи на Европейския съюз, подкрепящи контрола по границите. След а, своето създаване, зоната в Шенген позволява преминаване на границата вътрешно в нея без а, проверка. 26 държави са включени в а, тази зона и преодоляването на тези проверки показва колко важни могат да бъдат те. И за това бяха създадени редица системи от Европейския съюз за обща рамка за обмен на информацията. Системите обхващат голям диапазон от информация, от сигнализация за откраднати документи в 6-2 или лица, или краткосрочни, краткосрочни дългосрочни визи в ВИЗ или пръстови отпечатъци от за търсещи дълбещи в Евродак. Освен това, в Юросур и PNR търсим възможности за информация отвъд европейските граници, както и за пътуващи, пристигащи в тези граници. Европейския съюз инвестира повече от 60 милиона евро за създаването на тези системи и това струва около 61,5 милиона евро годишно за тяхното ползване. Основните системи подкрепят проверките на границата и, и а, за да отговоря на тези въпроси, ние, а, зададени в аудита, ние оценяваме различните компоненти на ниво държави членки и работещите, които използват тези системи. Също така с Иран дирекция Хом, Еолиза и Фронтекс документи. Финландия, Франция, Италия, Люксембург и Полша посетихме. И също така а, изпратихме въпросник а, на а, работещите по границите и анализирахме 951 е, отговора, които а, получихме на основата на тези отговори ние може да направим заключението, че все повече се използват тези информационни системи, но а, има известни данни, които не са включени в системите, а други данни не са достатъчно пълни или не са въведени на време, което намалява ефективността на някои от проверките по границите. Кои са основните а, констатации? В нашия одит ние а, видяхме дали националните системи отговарят на европейското законодателство установихме, че като цяло добре са организирали системите за проверка на границите и държавите членки, които посетихме, като цяло спазват правната рамка. Но системите не винаги оперират с еднаква ефикасност и в някои държави не използват всички фин... функции, които се предлагат от централната система. Това затруднява и а, забавя начина по който могат да се разрешат проблемите, възникващи по време на а, проверката на граница. Доколко разчитат на информационните и технологични решения, а, това зависи доколко а, са свикнали да ги ползват. Това а, също така е свързано с а, създаването на среда за обучение, в която граничните служители могат да използват тези системи пред, в симулационна среда преди а, в а, реална среда. Ето защо ние правим препоръката комисията да анализира причините за разлика между издадените и проверените визи и да предложи а, такива корективни мерки данните за пътниците в сравнение с данните от PNR и с, данни в 6.2, да речем, това пред, дава възможност на съответните органи да идентифицират опасни личности. по този начин има предварителна информация. Механизма за оценка на Шенген играе важна роля за наблюдаването на съответствието с правилата по Шенген. Ние установихме, че оценките са като цяло доста обстойни и обхващат ключовите елементи на системите. Но липсват крайни срокове за прилагане на а, препоръките и корективните дейности. Така че може да отнеме близо две години преди една държава от Шенген да почне да говори за и изобщо да и установи да въведе всички дейности, които се предвиждат. Ето защо ние призоваваме комисията да ускори а, темпото, с което се анализират тези разлики. При влизане и проверка на граница има автоматизирани проверки в 6.2, за да е ясно, че няма сигнализация по този, е, тази лично, този човек или неговите документи. Също се отнася и за загубените или фалшифицирани документи. Ако има съвпадение между записа в базата данни и документа, предоставен от а, човека. А, става въпрос за съвпадение. Ние а, видяхме, че в а, последващата година а, има отроен брой съвпадения, което е свързано и а, разликата между 2013 и 2017 година от 50 до 100, над 160 а, въведени. Броя данни в системата се непрекъснато нарастват. Нашите колеги, които а, проведоха одитите, казват, че има опит да се провери всеки едно, всяко едно лице, което преминава границата, но а, всъщност от а, нашия въпросник а, излиза, че не е съвсем така повече от половината от а, граничните а, служители признават, че поне веднъж се е налагало а, да преценят на място дали да е не пуснат определен а, човек без да се а, провери в системата. А, това е често свързано с най-различни обстоятелства, като например липса на връзка, временна натовареност или пък а, много а, пикови е, а, моменти. Така че виждаме, че от 2015 до 2017 е голяма разлика в петте шенгенски държави. А, които са издали най-голям брой визи, са направили по-малък брой проверки. 18 милиона визи са издадени, но по-малко от 4 милиона проверки са извършени. Комисията трябва да анализира причините, поради които има така, такова разминаване и следва да направи корективни мерки. IT-системата е толкова силна, колкото информацията, която съдържа. В този случай установихме, че някои данни не са включени в системата или пък, а, а други не са достатъчно пълни, не са достатъчно на време въведени и така се намалява ефективността на някои проверки по границата. В ВИС има само краткосрочните визии, които са включени не разрешения за пребиваване, недългосрочни визи, които все още съществуват в държавите членки и позволяват достъп до шенгенската зона. Тези разрешителни са регистрирани единствено в националните бази данни и не са споделени с другите държави. През 2017 година почти 2,6 милиона подобни визи и разрешения биват, са издадени в шенгенската зона. Комисията признава, че в момента няма правно основание за да бъдат те включени в виз и се опитва да преодолее тази липса на информация. Поради тази причина не сме направили конкретна препоръка по темата, но установихме, че има поле за това да се концентрираме върху качеството на данните а, и за това предлагаме да се повиши качеството на въвеждане Друг проблем, който се цитира е на временното въвеждане на данни в а, системата. Всичко това влияе на пълнотата на данните в системите. Един от примерите, които беше даден в доклада, е свързан с прехвърлянето на пръстови отпечатъци в Евродак. Откакто започна а, операцията на Евродак, няма нито една година, в която всички държави членки да са изпратили информацията на време. През 2017 година 15 години, 15 държави надвишиха 72-та часа, които са необходими за въвеждане. Например, в Испания близо 30 дни което води до объркване на процеса за разпределяне на обработката на молба за обежище. Предлага на комисията да анализира причините за тези закъснения и да предприеме нужните действия, за да се намалят те в въвеждането на данни. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам, ако имате въпроси към мен. Благодаря. Светелина Пенкова е нашият докладчик. Имате думата. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Якобсън, за вашата презентация. Според нас докладът е много полезен и информативен. Благодаря за всички ваши препоръки възоснова на констатациите ви. Имам няколко коментара от общ характер. И бих желала да чуя вашето становище, разбира се. Явно някои от коментарите по-скоро са насочени към комисията, но както и ден. Това, което казахте по последния въпрос за пълнотата на данните в информационните системи, за това, че те не се прилагат навсякъде в шенгенските и не шенгенските страни. А именно, явно, че не се спазват сроковете и системата с оглед на това не се използва пълноценно. Как вие гледате на, на това как, какви ще бъдат последствията върху държавите членки, които са кандидати за Шенген. Ако те не получават пълната информация, именно тази информация не е в системата. Един пример ще ви дам. Например, важна информация, ако не е получена за определен кандидат за обежище, как вие ще очаквате държавата членка кандидат за Шенген да третира това досие адекватно. Смятате ли, че именно подобни пропуски в системата ще се отразят е, по някакъв начин върху кандидатите за Шенген? Сега по допълнителните информационни системи, които възнамерявате да бъдат включени, също системата за вход и изход, както информацията за разрешение на пътуванията информация за пътуващите. Идеята е те да бъдат внедрени от края на 2020-2021 година. Смятате ли, че, че разполагате с данни за внедряването на тези допълнителни информационни системи? Имате ли някаква представа какви финансови ресурси ще бъдат необходими за тяхното внедряване? Имаме още въпроси, ама по-скоро може би ще ги отправя към комисията. Те са свързани с финансовото управление на тези важни е, е, системи, защото те са важни за защита на нашите граници. Но ще спра до тук и още веднъж ви благодаря за вашите констатации и препоръки. Ähm, Много ви благодаря. Цветелина, вие нямате достатъчно време За това просто ще помоля председателката да отговори незабавно на въпросите, защото самолета няма да ви чака. Да, разбира се, сега ще отговоря. Ако данните не са а, в системата, как а, това ще се отрази върху кандидатите за Шенген? И за държавите членки на Шенген обаче, мога да кажа следното. Нашия доклад показва, че е важно да се споделя информацията, да се разполага с нея и да се използва за защита на външните граници. Когато системата не е захранвана с необходимата информация, данните те не са с добро качество, това а, носи риск. И когато, например, хора не са допускани до територията, т.е. или пък може би те да влязат на територията на Шенген без да бъдат установени. Това е риск за тероризъм, незаконна миграция и прочие. Всяка държава членка в Шенген трябва да знае кои лица влизат на нейна територия. Ако данните не са налични, то това ще породи проблеми за гранична полиция. За новите системи така е. Новите системи ще бъдат внедрени Комисията, разбира се, е тази, която може да даде повече информация за графика, както и за финансовите ресурси. В нашия доклад ние казваме, че финансирането е достатъчно. То може да бъде задръвнено от различните регламенти, но, както казах, може би този въпрос също а, а, е по-добре за комисията. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Uh, the next uh, the shadow rapporteur. Много благодаря. Докладчика в сянка от ЕНП имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз нямам да гоня самолет, така че мога да остана тук цялата сутрин. Искам да благодаря на Сметната палата за доклада. Moment, uh, we are of course in the middle of uh, developing this framework of interoperability of information systems. Uh, you already mentioned uh, entry exit system, ATS, uh, and all the other components. So it's very good to also have a look at the... компоненти в системите са много важни, защото те допринасят за общата ефективност на системата. И е трябва да се доверяваме именно на доброто им внедряване, за да имаме ефективни гранични проверки. В доклада се споменават някои притеснения. Първо, по отношение на пръстовите отпечатъци и възможността да се премине към биометрични търсения. Дали в момента системата е готова именно а, за такива търсения, биометрични отпечатъци. И ако не, какво можем да направим, за да се, се разреши този въпрос? Друг проблем, който се посочва в доклада, а именно гранична полиция, а, понякога получава много резултати, част от тях са а, погрешни. И ако се внедри биометричните данни, това дали ще подобри ситуацията. И на следващо място – подобрява, как се тълкува регламента 6, например Франция не го ползва по отношение на списъците с пътниците, други страни изготвят такива страни. Ако една страна не използва европейските бази данни, за да правят справки с писъците с пътниците, то това не е ли в разра с европейската рамка – Някои наричат това административна тежест. Какво смята Сметната палата? Може ли да променим нещо тук? Дали сте анализирали тези процедури, дали те са били толкова отежняващи за държавите членки, именно заради това е техния отказ да ги използват? Ако това е така, е жалко. Вие споменавате, че а, половината от гранични полицаи, които а, сте интервюирали, не ползват системата. Смятате ли обаче, че тази бройка интервюирани е представителна а, в целия Европейски съюз? Защото ако това е така, това много ни притеснява. Между впрочем, миналата година излязохме с резолюция за функционирането на шенгенската зона – още по един въпрос за шенгенския механизъм за оценка. Какви са последствията? Трябва ли да има някакви срокове? Бавно функционира този механизъм. И въпрос имам също така за самите оценки. Вие, т.е. комисията също, вие, вие отразявате в доклада си а, уведомените проверки. Комисията обаче извършва и неуведомени а, проверки или може би уведомени до известна степен. Ако Може комисията също да даде малко повече информация. Тоест, а, а, уведомените проверки означава, че държавата членка е уведомена, че ще бъде направена проверка. Не знам дали това е най-удачният начин за извършване на контрол. Още два въпроса. Задължителните срокове за внедряване на законодателството, за Евродак и така нататък. Триалозите. В рамките на триалозите, разбира се, ние винаги обсъждаме този въпрос. Ние винаги сме за много бързи срокове възможно най-скоро, незабавно и така нататък, докато съветът подхожда по друг начин. Смятате ли, че подобни формулировки не са адекватни и не помагат за постигане на целите? Без забава, without delay. На практика явно обаче нещата изглеждат различно. И на последен въпрос за качеството. Вие сте насочили фокуса си, вниманието си върху ШИС, системата ШИС. Ако става въпрос за, е, например, данни за наказателното преследване, ако те са с лошо качество, те не са от полза. Так, вие правите ли анализ на качеството на данните? Към момента не разполагаме с много информация по този въпрос. Разискванията текат от години относно редактираната преразгледана Шенгенска информационна система, както и регламента за оперативната съвместимост на информационните системи. Иолиза и комисията обаче е, няма какво много да направят по отношение на качеството на данните. Така че ние дадохме повече правомощия с оглед на това, на Еолиза и на комисията, за да се подобри качеството на данните. Можете ли кажете нещо по въпроса? Дали имате наблюдения? В следващата МЕФЕРЕ съвета предлага почти 7 милиарда и половина по-малко средства предложените от комисията и това е сериозен риск. Става въпрос за граничния контрол. Ако всъщност ние разполагаме с точно средства, как ще упражняваме ефективен е, граничен контрол. Благодаря ви. Оливия Шестел има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз на своя ред искам да благодаря на Сметната палата. Мисля, че техният доклад е много съществен, интересен. Презентацията особено е, информативна за различните системи за обмен на информация. Няма да ги изброявам. Те вече са изброени. Всяка една дава допълнителна възможност за улесняване на работата на хората, които работят на границите. И също така 6.2, второто поколение от системи, има известни а, проблеми, не само заради липсата на данни, но и други елементи, които бяха споменати, например, незнанието на работещите с тях. Визовата политика в а, зоната на Шенген е обща, така че визите, които се издават, трябва да бъдат въведени как се извършва всичко това. Искам да питам, попитам и накрая да изразя съжалението си, че няма по-добро прилагане на Евросур в държавите членки и се надявам, че препоръките на Съдебната палата ще бъдат а, бързо приложени. Съвсем кратка забележка. И имам чувството, че много неща се правят, но цялата система още не е направена да функционира добре. Не е много ясно как трябва да се подобрят нещата. Много е трудно. Системата е по-скоро като швейцарско циране. Навсякъде има дупки. Да, да видим какво ще ни каже сметната палата. Има ли Въпроси от колегите? Не, добре. Тогава Сметната палата има думата. Thank you. Thank you very much, Chair. Uh, just to reply to a few of the questions. Ще отговоря на въпросите и след това ще дам думата на комисията. Има различни тълкования на правилата. Това е така. А, това е малко изненадващо, но това показа одита. За <clears throat> трудните процедури и тръжните процедури винаги се казва опростяването, но има една степен, до която може да се опростява. Това беше във всички случаи обаче аргумента на държавите членки, защо процедурите са много сложни. Не винаги IT си, са системите, които използват граничните офицери. Те използват а, и различни неща. Разли... Използват своя опит, използват своята преценка. Въпросът е обаче данните в системата да са пълни, да са на време, за да могат да подкрепят граничарите в работата им. Сега мисля, че анкетата беше представителна. 951 човека бяха запитани. Може да разчитаме на тази извадка за забавянията. Винаги е хубаво да имаме крайни срокове. Винаги един срок е по-добре, отколкото да се каже скоро или бързо. Това е препоръка към комисията. За швейцарското сирене. А когато трябва IT-системи да работят заедно, винаги има проблеми при свързванията. Надявам се комисията да се опита наистина да подобри системата и, тяхното, и тяхната оперативна съвместимост, защото е важно да имаме отразена цялата ситуация и да имаме данните в добър поток между системите. Как визите да бъдат изставени в последователен вид повече от 100 са начините на национално равнище за издаване на виза. Има 2,6 милиона различни визи, издадени в шенгенското пространство, които държавите членки не могат да споделят. И комисията признава, че, те, че няма правно основание за включването им в системата. Това е информационна, информационен пропуск, но комисията обеща да се справи с този пропуск. А сега може би комисията може да каже нещо. Марта Цюкърн е при нас от комисията. Дава ми думата. Благодаря и здравейте! Уважаеми депутати, уважаеми членове на Сметната палата, комисията благодари на компетентния член Якобсен и екипа й за този доклад, който отне няколко месеца. Приветстваме доклада. Този доклад признава усилията на комисията да подкрепи държавите членки при граничните по контроли, използвайки системите. Аз си записах някои от коментарите. Исках да ви кажа, че съветът е направил положителни наблюдения. Ние ги приемаме и приветстваме. Най-напред, системите са добре структурирани и са подходящи за гранични програми, е, проверки. Освен това, оценява се и шенгенския механизъм като такъв. Той играе много важна роля за осигуряване на външните граници. Оценките почиват, е, се обръщат към основни елементи в системата. Държавите членки са много важни при прилагането на процеса. Държавите членки се осланят на информационната система при проверките и те споделят все повече информация – по различните системи. Граничните проверки са много важни. Сметната палата е направил много задълбочен анализ на ШИС и ВИС системите, на ПНР системите и е Евросор. Много ясно беше на анализа в доклада. Казвам го, защото това има връзка с сътрудничеството между държавите членки. Имам предвид Евросор. Това е обща рамка за обмен на информация и сътрудничество между Фронтекс и държавите членки. Това е Евросор. А ПНР законодателството няма, не предвижда централизирана европейска система за данните на пътниците. Директивата за данните на пътниците се използва главно за наказателно-правни цели. Радваме се на положителните наблюдения – но също така сме благодарни за препоръките. Всички те се приемат от комисията и ще направим всичко възможно да приложим препоръките в рамките на обхвата, в който може да действаме. Ще подкрепим агенциите и държавите членки в прилагането на препоръките. Може би да отговоря на някои от коментари, на някои от коментарите. Нуждата от обучение. Комисията, държавите членки и агенциите – отговарят за обучението. Еолиза отговаря за управлението на базите данни. Те предлагат обучения всички тези агенции и служби. Еолиза ще оцени нуждата от централизирано обучение – ние ще окоръжим агенциите да използват инструментите, които вече са на лице. Държавите членки мислят за инвестиции в интегрирано обучение. Имаме такъв инструмент вече. Освен това, законодателството задава възможността за Frontex да предлага обучение. Това са елементи, които идват от наскоро приетото законодателство и от нашата работа с Сметната палата. За негативите, които бяха идентифицирани, а именно, че няма обвързващи срокове. Съгласни сме с оценката на Сметната палата. Тук ни трябва сътрудничество с държавите членки. От наша страна <coughs> ние разглеждаме процедуралните възможности за съкрещаване на цикъла и на сроковете. Цикъла за оценка. Следващата стъпка тук е регламента Шенген да зададе първоначален механизъм за оценка. С този механизъм ще започнем през 2020 година. За отлаганията на, при приложенията на IT решенията в системите PNR и Евросор на национално и европейско равнище. Да, има такива отлагания, има забавяния, за IT решения на Aerosur, но тези забавения не са много дълги. Това е фактическата ситуация в момента. Евросур е комуникационна мрежа. И тази мрежа свързва държавите членки с координационния център. И тази мрежа бе създадена на време. Обменя се информации за инциденти и престъпни деяния. Имаше забавяне при цялата система. То се дължи на сложния процес за акредитация в държавите членки при обмена на информация защото имаше изискване за поверителност. Също така подкрепяме държавите членки в ускоряване на процеса. Но трябва да има акредитационен процес, трябва да има и проверка на, класифици... на, на, на лицата, които обработват класифицирана информация, така че това са национални процедури за приложението на ПНР системата. Състоянието в момента е, че 26 държави членки са, са приели правилата в националното си законодателство. Ние подкрепяме финансово държавите членки в техните им усилия – даваме и правна помощ и улесняваме обмена на добри практики. Ще продължим в тази насока. quite a recent instrument of the last year, uh, but the second element which we had to take into Вторият елемент, който искаме да вземем предвид, беше връзката с въздухоплавателните компании. Това е сложен процес, който понякога трае 6 9 месеца. Но процесът върви ще подкрепяме държавите членки тук. Е, implement the directive. Now, uh, very interesting uh, finding concerning the, uh, the um, gaps in checks of visas at borders and... По отношение на пропуските при проверката на издадените визи, има такава разлика между издадените и проверените визи ще предложим корективни мерки. Нека ви напомня, че между 2015 и 2017 година броят на проверките беше уточнен в доклада. Не може да оценяваме отделни случаи, но структурите и механизмите, които действат, осигуряват високо качество на данните. Това контролираме и следим ние. Еолиза следи за качеството на данните. Ние обсъждаме в работните групи качеството на данните. Организираме и семинари за разпространяване на добри практики, които да осигурят високото качество на данните. Хубаво е, че тези препоръки идват на време. Те се основават на оценката на ситуацията. Ние с агенцията, агенциите и държавите членки ще приложим тези препоръки. About the unannounced visits, um, indeed we commented on... Сега за посещенията. които не бяха предварително обявени. Правим такива всяка година. По време на тези посещения може да оценим прилагането на предишните препоръки. Имаше едно, едно такова посещение, свързано с ШИС. Комисията имаше за цел да оцени прилагането на предишните препоръки. Ние при тези посещения следим процеса и преценяваме доколко държавите членки са предприели последователни действия. Това ще правим и в бъдеще. Нека ви напомня. Тази седмица в сила влезе пакета за взаимна оперативност и пакета за контролите на границите и крайбрежието. Ние ще се съсредоточим върху прилагането на тези пакети. Сметната палата оценила ситуацията такава каквато е в момента, може да обсъждаме следващите стъпки, но ние ще се съсредоточим сега върху настоящите препоръки на However, completed in terms... Сметната палата. be all which I would like to say in terms of comments. Uh. Това е от моя страна коментарите. Grazie, grazie signora Sigan per le ulteriori precisazioni. Благодаря. за допълнителната информация. Госпожо Якобсен, искате ли да кажете нещо още на фона на това, което комисията каза? Thank you, Chair. Well, as I said, an IT system is just as strong as the information it contains, so I think it's important. Както казах, системата е толкова силна, колкото е информацията, която тя съдържа. Ние се опитваме да подобрим функционирането на системата и искаме данните, информацията да се предава в системите на време. Системите са много важен инструмент за граничарите. Граничарите трябва да могат да се осланят на системите, но трябва данните да се подават на време и да са пълни. Сътрудничеството, както комисията е важно, много добре си сътрудничихме в рамките на одита. Благодаря за това.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 e do subito il benvenuto al rappresentante della Corte dei Conti, Mr. Brincat, al quale passerei subito la parola per la sua presentazione per un tempo di dieci minuti. Prego. Thank you, madam, madam chair and committee благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на бюджетна комисия, благодаря за поканата. С удоволствие ще представя специалния доклад по предоставяне на чуж... убежище, преместване и връщане на мигранти. Необходими са мерки за преодоляване на разминаването между цели и резултати. Съвместно с отговорите на комисията Frontex и EASO се съгласиха да имат специална среща за намиране на решение последните години се характеризира с безпредседентни нива на, мигра, на миграция, което доведе до огромен брой кандидатури за обежище. През 2017 година а, ние публикувахме доклад относно центровете за приемане в Гърция, в Италия. Това са центровете, където, а, които приемат мигрантите, където им се снемат пръстови отпечатъци. А, Европейския парламент прие също така и заключения по темата. Ние бяхме помолени да направим бърз анализ на двете системи. Както на процедурите, така и за предоставяне на обежище. Това беше хибриден доклад. Бяха направени одити е, по места, както и на системите за управление на обежище. В специалния доклад номер 24 ние споменаваме, че е, Италия е изпълнила своите цели – по процедурите за връщане и преместване, могат, можем да кажем, че те са подобрени. Е, бяха прияти е, временни схеми за е, мерки, които доведеха също до постигане на своите цели. Знаете, че Сметната палата не е политически орган, но ние опазваме както вашите финанси, ние сме пазители на вашите финанси, така и за едно здравото управление на фондовете. Искам да се спра на един друг въпрос. Началото на 2019 година наш технически екип извършваше одитна проверка и бяха а, раз, участваха, между прочим, различни е, евродепутати. И аз, между прочим, и в Страсбург имах среща с различни евродепутати, за да разбера по-добре това, което вас ви интересува тъй като и в момента се провежда на, одит на Frontex, който аз отговорям. Нашите заключения са, че съществуват различия между целите и постигнатите резултати. Капацитетът е увеличен. Въпреки това, изпълнението на процедурите за убежище в Гърция и Италия е свързано с доста забавене. Що се отнася до връщанията от Гърция, те са много малко. Нашите заключения а, ние посочваме, че а, а, повечето препоръки от специалния доклад са а, реализирани. В случая на Гърция обаче това не е така. Регистрацията на мигранти и снемането на пръстови отпечатъци се е подобрило. Процедурите свързани с това са се подобрили. Въпреки това, схемите за а, презаселване а, не постигат целите. И това упражнява натиск върху системата за убежище в Гърция и в Италия. Ние постановихме някои слабости в системите за връщане в тези две държави. И по този начин не се постигат изцяло заложените цели. Рамката за здраво управление, за съжаление, не е обвързана с конкретни цели. А освен това, ние не разполагаме и с достатъчно данни. Ние анализираме въздействието на европейските мерки на национално ниво, анализирайки процедурите за връщане и обежище. Капацитета за обработване на тези случаи се увеличава в, е увеличен в Италия. Но въпреки това не е достатъчен а, да се реши осложнената ситуация в а, а, Гърция. Ситуацията продължава да е сложна в Гърция и Гърция не разполага с достатъчно капацитет за справяне. Фактическия брой върнати мигранти подлежат на решения. Има много повече решения, отколкото фактически връщания. Това въжи както за Гърция, така и за Италия. Отнема много време да се обработят отделните кандидатури за обежище. Липсва ам, капацитет в центровете за задържане. <coughs> А мигрантите избягват. И трудно може да бъде изпълнено решението за връщане. Европейската комисия, както и Азум, както и Фронтекс, трябва е, да обединят усилия. Ние посетихме, между впрочем, местните власти, както и неправителствени организации, които а, е, работят с европейско финансиране. И искам да благодаря за сътрудничеството на абсолютно всички заинтересовани страни. Ние отправихме препоръка към комисията и нейните агенции да се получат от а, а, опита и а, да обменят най-добри практики помежду си. Трябва да бъдат изготвени национални програми за справяне с спешни ситуации с оглед на а, спешния фонд. И ЕАЗО, разбира се, може да подпомогне процедурите за обежище – така както Frontex предоставя а, подкрепа а, за връщания и в центровете за задържане. По този начин да бъдат укрепени националните системи за обежище и да се бъдат укрепени и подобрени националните процедури за връщане. Искам да подчертая, че комисията и агенциите напълно приеха всички наши препоръки – и в заключение искам да ви благодаря още веднъж на вас за любезната покана. И разбира се, ние с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси. Благодаря много, господин Бринкат, за направената презентация. Това е сложен въпрос и вие очертахте някои от сложните елементи във вашата презентация. Явно разполагате с много добри професионалисти във вашата служба и институциите работят много добре заедно, но това не означава, че не е много сложен а, въпрос. Господин Дойч има думата. Благодаря. Нека благодаря на Сметната палата. Благодаря за вашата работа. Аз съм съгласен с съместник председателката Става дума тук за една много чувствителна и сложна тема, но именно в, при такива теми имаме нужда от еднозначни отговори. Този специален доклад ясно показва, че миграцията и обежището и политиките в тези области са политики, които могат да бъдат определени като политики насочени към бежанците, но те не доведоха до своята цел – Още когато ги формулирахме, знаехме, че те са погрешни. На заседание на комисията и в пленарни заседания това бе казано. Символичните дебати – При дебатите често се наблягаше на това, че бежанците трябва да бъдат приемани и че сме против нелегалната миграция. Фактите показаха, че когато държавите членки предприемат конкретни мерки, за да защитат своите граници. Това е нещо положително. Но в същото време нелегалните маршрути трябва да бъдат закрити. Целта бе постигната именно чрез закриването на тези маршрути. намаляването на броя на мигранти, идващи през Средиземно море, също доведе до своята цел. Благодаря на, за доклада на Сметната палата. Нека погледнем датите и фактите, данните и фактите. Правилата казват, че решението за това дали един човек може да бъде прият като беженец или не, трябва да се вземе за 33 дена. В началото на 2015 година този срок бе около 200 дена, 262 дена, а през 2018 година 437 дена. Тоест, когато постъпи едно заявление, това означава, че процедурата трае 437 дена. Това означава, че този човек пребивава легално в Европейския съюз 437 дена, т.е. повече след една година неговото дело, неговият казус ще бъде гледан. В Италия този срок е 4 години. Понякога в много случаи Италия не може да се говори за правно обвързващо решение на съд. Що се отнася за пре за релокацията или презаселването, това означава, че голяма част от мигра... мигрантите пътуват толкова дълго от Италия и Гърция, че техните данни не могат да бъдат подадени в Евротак системата. Отпечатъците от пръстите на тези мигранти биват снети но не винаги. Вижда се от доклада на Сметната палата, че има пропуски и че повечето мигранти пътуват из Европа без да са дали отпечатъци от пръстите си. Има държави членки, където мигранти, които идват от Гърция и, и Италия и се установяват там в някои от случаите тези хора пътуват от една страна в друга страна – Тоест, те могат да бъдат презаселени в някоя страна, но те продължават по-нататък в е, продължават за Германия, за Швеция или за друга страна. Сега за горещите точки ситуацията е много лоша. За съжаление, това не са фалшиви новини. Това показват медиите. Що се отнесе до разпределението на човешките ресурси, нещата също са незадоволителни. Няма достатъчно средства за справяне с проблема за връщането, реадмисията. Докладът доказва, че реадмисията е по-скоро желание, а не факт. Повечето мигранти избягват връщането. и в повечето случаи няма правно обвързваща правно обвързващо решение за връщане. И цитирам от доклада. Връщането на Връщането на един мигрант струва 1890 евро или е, в някои случаи 2850. Много често тези самолети не са пълни, много често пътуват и придружаващи лица. Много върнати мигранти се връщат обратно в Европа. Всичко това доказва катастрофалното състояние, в което се намираме. Трябва да се предприемат по-конкретни стъпки. Подходът трябва да се смени. Препоръките на доклада вървят в същата посока. Държавите членки отговарят за своите граници. И беженците не би трябвало да се намират на територията на Съюза, докато не е приключила процедурата подобряване на обежището им. Както казах, е, ситуацията е съвсем друга. Тези хора се движат свободно из Европейския съюз, докато се реши съдебно техния статут. Трябва ни друга система. Не е приемливо в Европейския съюз човек да се движи без правно основание и да, да пребивава. Руменски български граждани, техните страни не са членове на Шенген, това е срам за Европейския съюз. Те могат да минават само чрез граничен контрол в Европейския съюз. Госпожа Крецо също страда от това. А в същото време хора влизат нелегално в Европейския съюз и шенгенските страни. Благодаря. So, vielen Dank. Ich darf zunächst dem Kollegen Ron Alt. Много ви благодаря колегата Крецо, а сега колегата а, Ромел. Докладчиците в Сянка, да, съм докладчик в Сянка, да. Да, от Like Аз съм докладчик в Сянка по този доклад и искам да се обърна и към а, Сметната палата и към докладчика а, с благодарности за усилената работа. Много важен доклад е това изготвен от Сметната палата, важен е за целия Европейския съюз, както подчерта и докладчика. И в последните години Европейския съюз е свидетел на а, нива на миграция, които а, са без прецедент. И това води до увеличаване на молбите за обежище. Миграционната криза беше най-сериозна през 2015 година, когато милион души тръгнаха към Европа през морето, преди да се върне е, кризата на настоящите равнища. 160 милиона за 2014-2020 имаше бюджет в европейския в европейските разчети. Беше изненада за Европа тази вълна от миграция. До момента разпределението е увеличено и е 1,1 милиарда от 2019 година в работната програма. С а, не. Неприятно ми е да забележа, че има толкова много разминавания според Сметната палата между резултатите и целите, макар да е увеличен капацитета на гръцките и италянските а, органи в Италия. А, в Италия са двата най-големи бенефициери по този фонд, макар да е увеличен капацитета, приложението на процедурите в Гърция и в Италия продължава да е доста дълго. Отнема много време. Някои от причините за това са необходимостта да се преработят случаите, недостатъчния капацитет в центровете за задържане, трудното сътрудничество с държавите по происход на мигрантите или, както вие казахте, укриването от страна на мигрантите, когато се вземе решение за връщане. Слабостите на процеса в Гърция и Италия се дължат на неподходяща законодателна рамка. Или държавите членки не прилагат правилно. Това е първият ми въпрос. Вторият какви са краткосрочните, средносрочните и дългосрочни решения, които са идентифицирани от Сметната плата от една страна и от комисията от друга, за да се продолее всичко това. Трябва да спомена, че комисията, е, че Сметната палата има пет отлични препоръки и аз разбира се напълно очаквам държавите членки и комисията да ги приложат. Благодаря. Der Kollege Runa wäre der Nächste. Köszönöm szépen a lesújtó tények, ezt a kifejezést. Много благодаря, госпожо председател. Господин Дойч, преди малко упомена факти, които са впечатляващи. Когато говорим за тези програми, програмите за разселване, то мога да ви кажа, че в, Унгар има, в Унгария беше въведена такава такава програма. Доказано обаче, че между прочим, чрез тези програми са се вмъкнали хора в Европейския съюз, за които е доказано, че са участвали а, в военните действия в Сирия, хора, които са търгували с оръжия, наркотици и така нататък. Тези програми не би следвало да А, подпомагат незаконната миграция. Между впрочем, в Унгария беше включен един министър от правителството на господин Орбан, които, в подобни скандали, които застрашават а, безопасността в нашата страна. И по този начин подобни а, престъпници а, чрез тези програми влизат свободно в Европейския съюз, което е заплаха за всички граждани. Господин Гроевски, например, също е участвал бившия министр-председател на Северна Македония. Са хора, които участват в такива мрежи, които са каналджийски и подобни престъпници, участвали в конфликта в Сирия, не би следвало да бъдат допускани. Ако подпомагаме миграция и критикуваме обаче хора, които подпомагат миграцията, легалната миграция, то в никакъв случай искам да ви кажа, че не бива да забравяте собствените си политици, защото стотици хиляди се пристигнали в Европейския съюз, които са опасни за националната безопасност, които се придвижват спокойно в а, а, Европа. И те могат в Унгария спокойно да си купят разрешение за а, установяване в Европейския съюз. Как функционират тези офшорни фирми? Как се е въз... облагодетелствало правителство на Орбан от тези офшорни фирми? Между впрочем, има съдебно решение срещу господин Рогай, който е престъпник в Унгария, който е злоупотребил с милиони евро и с помощта на тези пари са вкарани престъпници в Европейския съюз. Председателката. Преди да преминем в унгарска дискусия, мисля, че трябва да разгледаме темата от европейска гледна точка. Така че, е, уважаеми колега, ако разполагате с информация, която може да бъде полезна на Европейската комисия, моля ви, предаде, предайте тази информация на Европейската комисия, за да бъдат образувани разследвания. В противен случай тук ще се развихри един е, вътрешно-унгарски дебат, което не е съвсем удачно. Колегата Пек ще има думата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да реагирам на казаното на господин Дойч, който е от НП. Господин Дойч, вие отдавна говорите, че проблемът са незаконните мигранти. Ами, това не е постановено със съд. Правовата държава е тази, която би трябвало да образува законообразни процеси. Правовата държава, която е гордостта на нашата европейска цивилизация. Дискусията за връщанията е много важна. По-важен е обаче въпроса какви хора влизат в Европа разполагаме ли с достатъчно капацитет? Не. Така че европейското сътрудничество по тези въпроси не е задоволително. И от тук проистича въпросът ми. Дали действително Европейската служба за обежища си върши работата до добре? Какви са проблемите в тази служба? Има ли проблеми? Тези проблеми трябва да бъдат решени. Благодаря ви, колегата Епин има думата. Mm. Uh, Благодаря, госпожо председател. По-конкретен въпрос имам във връзка с а, така наречените златни паспорти. И искам да попитам дали е, това е част от а, проверката на а, тази а, одитна проверка. От 2014 Малта е въвела схема, която позволява на граждани извън Европейския съюз да а, платят си а, 6 а, 650 50 хиляди за паспорт и да имат достъп до Европейския съюз. 1400 паспорта такива са издадени на държави от Близкия изток и Азия. И това е един вход в Европейския съюз за престъпност, за изпиране на прави, пари и мисля, че това е тема, която господин Бринка трябва да разследва в държава, която познава много добре, защото всъщност това е въпрос не веднъж повдигнат от комисията и от а, а, наши колеги. А, и в момента има мисия специална в Малта, на която са нашите колеги. Въпросът ми е какво става с тези златни паспорти? Какъв е броя на златните пас... паспорти? 1400 е броя на златните паспорти. Малко повече чух аз. Е 1400. Да. Сега сметната. А, извинявайте, господин Кус. Забравих ви, да, благодаря ви госпожо председател. И аз имам много кратък въпрос. Прави ми впечатление, че този доклад... Искам да благодаря, разбира се, за добрия доклад, обаче той разглежда най-вече така наречените горещи точки, изградени на времето в Италия и в Кърция. Защо обаче а, не се разглеждат а, а, Мелия и Целуа? Е, двата града, испански града в Северна Африка. Просто там също има им бяха изградени горещи точки, а те не са отразени в доклада. Да, благодаря ви. Господин Бринкарт, имате думата. Thank you. Thank you, Chair. Thank you to all the members who intervened with the... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове, които се включиха с ам, въпроси. Ще започна с едно припомняне, че аз съм тук в ролята си на представител на Сметната палата и това е роля, която изпълнявам от 4 години. И а, също така е много ясен и обхвата на а, моето участие в днешното заседание по доклада който разглеждаме, а именно предоставянето на обежище, преместване и връщане на мигранти. Ще отговаря на въпросите, които са по този доклад на, на докладчик господин Дойч и надявам се, че това ще бъде достатъчно. Аз а, а, посетих и Самос, и Месинас и потвърждавам, че ситуацията в горещите точки. Обстоятелствата са ужасни. Вероятно по-зле, отколкото и по време на първоначалната мисия 2017 година. Завръщанията споделям това, което беше казано а, с а, тази степен на загриженост, която граниче вече а, с а, изключително притеснение. Страница 8. Ние не сме дали само една причина за този недостатък, а 8. Естествено има критика за ефективността, валидността и, и, и ефективността на някои политики, но нека да не навлизаме в плюсовете и минусите на целта. Това е задача на законодателя, на комисията. Дали сме съгласни е, или не с целите, е, няма никакво значение в нашата работа. Ние наблюдаваме и анализираме дали са изпълнени или не. Затова и в заглавието на доклада говорим толкова почертано за преодоляване на разминаването между цели и резултати. Как може да се осъществи това? Да се преодолеят тези разлики. И разбира се, един от изказалите се иска от мен да приоритизирам тези препоръки. И го разбирам, но аз смятам, че всички тези пет препоръки са еднакво важни и в краткосрочен и средносрочен и дългосрочен план. Препоръка 3 за Азо казва ясно какви са недостатъците и какви специфично са нашите препоръки. Въпрос съвсем подходящ. който чух неведнъж. Са ви задавали и медиите и по време на а, мисията. Защо Испания и Малта са пропуснати тук? Ами простата причина, че Испания и Малта а, не са част от нашата, нашия обхват. Как така не работите по тази тема, при положение, че дори сте от Малта? И аз винаги това отговарям. Няма значение каква национално съм аз. Това е мандата даден от е, парламента като последващо действие от а, е, нашият е, колега, изследването на нашия колега от Швеция. Имаше доста кратък период между неговия доклад и този доклад показва колко е неотложно а, всичко това като действие и колко ясно е изразено и от парламента, а не да се изчакат обичайните 2-3 години за последващ доклад. Така че самия парламент признава, че, парламент, е, че проблемите съществуват, остават и искаше да се задълбочим във въпросите. Много ясно а, стана, че Гърция и Италия са най-силно повлияни от 2015 насам, насам не само по отношение на пристигащите, но също така и по отношение на брой моби за убежище. Това са единствени държави, които са приложили а, подхода горещи точки и през 2015 имаше добър доклад, дори прият от парламента, но самия парламент искаше да се последват препоръките от а, одита. И това, което направихме, вместо да направим нова одитна проверка, ние разгледахме ефективността на препоръките, които са направени 2017 година. Гърция и Италия са също сред държавите членки, освен Кипър и България, мисля, които получават оперативна подкрепа от ЕАЗО. И а, има други важни аспекти на отложените а, схеми, а, които бяха въведени в Италия и Гърция. И Италия и Гърция получават най-много финансиране. И това е основното, което исках да а, обхвана като отговор на въпросите. Но първоначалният въпрос, защо отнема толкова много време? В Гърция бих казал страница 48, параграф 1.1.2 до 1.1.4 от клада, където става ясно, че самите органи са пренатоварени. Италия страница 54-55 вижда се, че италианските органи също са пренатоварени и се увеличава времето необходимо за обработка на молбата за обежище, а пък в а, таблица 23 а, показва ясно, че а, има периоди над 4 години. И тук бих се съгласил, че това е напълно неприемливо и нечовечно. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че ние уважаваме много членовете на Сметната палата, независимо от къде идват. Имат, вие имате много важна задача, чудесно я изпълнявате. Благодаря за сътрудничеството. Има ли други въпроси?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 Както казах и при предишния доклад, благодаря на компетентния член на Сметната палата, господин Бинкърт. Благодаря за работата му по доклада. Имахме чудесна но сътрудничество. Това беше... Имахме много съседания и обмен на информация, защото наистина докладът покрива един доста тясна материя, но засяга същината на приложението на миграционната политика. Това е важно и за бъдещето. Има много хубава, хубави описания на действителността. Препоръките са много подробни, но много полезни. Благодаря ви за това. И както казах и преди, има положителни наблюдения. между двата доклада. са се случили определени неща и се вижда какво се е случило в това време, а именно възможността за обработка на заявките за обежище от Гърция. Препоръките от предишния доклад са приложени. Подобрени, но е вземането на отпечатъци от беженци, регистр... регистрираните кандидати са били по-добре презаселени. Подкрепени са действията в Гърция и в Италия. Това са някои положителни елемента. Ние приехме препоръките и направихме всичко възможно да ги приложим. Ние също така подкрепяме държавите членки в прилагането на препоръките. Ние обсъдихме ситуацията и с агенциите. Искаме всички засегнати страни да приложат препоръките по съвместим и съгласуван начин. Имаше коментар за краткосрочните, средносрочни и дългосрочни действия. Това ми напомни миналия мандат на комисията. Тогава имаше дневен ред за комисията. Тогава започваше миграционната криза. Предложен беше комплект от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия за холистичен подход към управление на миграцията. Идеята тогава беше, че миграцията е политическа цел, но това беше началото на кризата. И ние предложихме как да се управлява миграцията в бъдещите години. Това, което се случи в последствие, беше, че краткосрочните цели станаха непосредствени, непосредствени създадоха се горещи точки. Това е безпредседентно, безпредседентен феномен. За първи път предложихме оперативно решение, за да подпомогнем държ... държавите членки на външните граници. За първи път агенците и държавите членки работиха заедно. Средносрочните и дългосрочни действия станаха също краткосрочни – ние предложихме много последователен календар за промени. Много неща станаха по-бързо, отколкото очаквахме вследствие на кризата. Това е отразено в доклада. И както казах, ние последвахме препоръките, подкрепяме агенциите Италия, Гърция да приложат препоръките – прилагането на дневния ред за миграцията. Когато говоря за него, искам да ви напомня, че решителните действия на комисията и сътрудничеството на европейско равнище промени управлението на миграцията по качествен начин. Ние можахме да предоставим оперативна и финансова подкрепа Подкрепата беше безпредседентна за Гърция и Италия. Подхода за горещите точки. Той бе създаден в началото на кризата и той подобри управлението на миграцията в Италия и Гърция. Голяма част на доклада засяга релокацията. Релокацията беше демонстрация на европейската солидарност. Критериите, които бяха определени за релокацията, ако ги погледнете, ще видите, че се, рело... се презаселват само одобрени бежанци. И отговорността за тези бежанци се споделя от държавите членки. Връщанията са компетентност на държавите членки. Но подкрепата от Европейския съюз беше много важна за подобряването на управлението на миграцията. Тук имам предвид горещите точки, регистрацията и идентификацията на мигрантите. Ще продължим да даваме тази подкрепа и ще работим с държавите членки, за да подобрим ефективността на процедурите, като прилагаме препоръките на съвета. Сега за схемите за релокация. Критериите за тях. И когато говоря за 100% одобрените пешанци. 45 000 човека бяха релокирани. Това показва, че тези решения и критериите работеха. За процедурата за обежището и връщането. Ще работим с Гърция и Италия. Сегашната ситуация е ситуация на подобрение и прогрес.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 е, е, we continue е, to, to, И по този начин ние продължаваме да си сътрудничим с гръцките власти, за да се подобри ситуацията. Завръщанията. Отново искам да повторя, че за да имаме ефективна политика, която е и човешка, то ние наистина трябва да <clears throat> останем обективни. Тези кандидати, които не отговарят на критериите, трябва да бъдат върнати. Всички знаем, че ситуацията не е идеална. Броят на връщанията все още е много нисък. Ние започна, продължаваме работата а, от там, където започнахме 2017 година с план за действие, с препоръки, както и препоръките на съда и се надяваме това да бъде от полза за подобряване на ситуацията в Гърция. В заключение, искам да изходя от тези два доклада, тъй като те обхващат голям брой миграционни политики. И си излякохме полуки от всички процеси, разгледани от съда, извинете, разгледани и анализирани от Сметната палата – и с оглед на тези полуки ние изготвихме препоръки, които следва да бъдат реализирани. Не бива да забравяме, че става въпрос за много голяма картина, която съдържа различни елементи, която може да проработи само единствено, ако различните заинтересовани страни си сътрудничат помежду си с комисията, с агенциите и с държавите членки – Това е всичко по отношение на нашите коментари в комисията. Много ви благодаря. Тамаш, нашия докладчик, имаш думата. Да, благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, имам два кратки коментара. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата – не само от вежливост. Разбира се, аз съм наистина искрено благодарен. Благодарен съм за работата на комисията, на съвета. И въпреки това, всеки може да си има собствена позиция, но не бива да критикуваме толкова много сметната палата, защото не ни харесват предоставените от тях факти. Аз не защитавам, разбира се, и няма нужда да защитавам Европейската сметна палата – но дискусията тук, разбира се, има нужда да се реализира, но няма смисъл да критикуваме факти, които не ни харесват. Искам да благодаря на всички, участвали в изготвянето на доклада. И конкретно искам да благодаря на тези, които а, подготвят европейския отговор на европейския проблем. Този дебат би следвало да се проведе във всички европейски институции. А именно, какъв е най-адекватният отговор на кризата? При нас, разбира се, решенията се взимат с мнозинство постигат се цели. Това е навсякъде, във всички институции. И съответно Сметната палата прави одит, доколко са постигнати целите. Естествено, целите не са напълно реализирани, за трябва да се положат повече усилия и да бъдат изпълнени препоръките на Сметната палата következtetésekből fakadó eszmecseréket majd folytatnunk kell. Most még egyszer azt gondolom, hogy egy... не означава, че нашите мерки по време на миграционната криза са били адекватни. При всички случаи, специалният доклад е много добра основа за бъдещи дискусии. Искам да благодаря на докладчика и специално благодаря на господин Бринкът и на комисията за подробната информация. Темата явно ще продължи да ни интересува, тъй като тя е свързана, разбира се, с финансово отражение върху бюджета на Европейския съюз. Това са <clears throat> разходвани пари на европейските данакоплаци. И да приключа по Соломонски, ще кажа следното а, не застрелват причинителя на проблема, а този а, глашатая му. Така че <clears throat> ние малко сме в такава ситуация тук. Искам да ви благодаря най-сърдечно на всички, всички гости и надявам се, че не сме ви засегнали с несправедлива кри... критика. Лек път на всички, ако пътувате. Люксембург породните места, където и да било. И искам да кажа, че на 16 декември в Страсбург ще имаме извънредно заседание. То ще бъде с, с, при закрити врата, така както а, обсъдихме с а, комисаря. Така че ще продължим разговорите. Сърдечно благодаря.